Buenas tardes. ¿Les parece? Reanudamos la sesión. Добър ден! Нека да подновим заседанието на нашата комисия. Продължаваме работата си от точка 8. Размяна на мнение относно многогодишния план за западния запас – от Атлантически съфрит с участието на експерти. Нека да приветствам експертите. да представя плана за 2012 година. Комисията гласува на 26 октомври 2010 година и после през ноември бяха предприяти инициативи, за да се преодолее блокираната ситуация. Имаше компромисно предложение, изготвено от полското председателство през ноември после наша резолюция, през феврари 2012 година и два устни въпроса, зададени от нашата комисия и отправени към съвета и два триалога. И сега нашата цел е да получим допълнителна информация от експертите. Първо, процедурно. Разполагаме с един час, така че първо давам думата на господин Галагър, за да поговори за многогодишния план. За Сафрида, след това ще говорим, ще чуем представителя на съвета, след това представител на генерална дирекция морски въпроси и риболов за 5 минути максимум. След това господин Шон О'Донахю ще се изкаже. Той е от Пелагичния консултативен съвет и господин Милър Те ще говорят за рибните запаси и след това ще имаме въпроси и отговори. И депутатите, разбира се, също могат да се изкажат след това. Господин Калахър, 5 минути. Ами, господин председател, е, остана с впечатлението, че ще дадете думата на експертите, така че си е, дадох сметка, че това не ме включва. Не. Много се радвам, че комисията се съгласи да, да проведе това съкратено изслушване заедно с е, експерти. И е, тази инициатива всъщност не трябва да забравяме, бе подета от Пелагичния регионален консултативен съвет и след това комисията изготви законодателно предложение. Аз бях назначен за докладчик по темата и все още си изпомням, че на 1 декември 2009 година се случиха много важни събития. Първо Лисабонски договор, но също така имаше и работа по това е, становище, което е, е, всъщност изискваше съвместно вземане на решение между парламента и съвета. Не е много ясно защо има такива разногласия. Преди няколко години на поредната декемврийска сесия бе казано, че пред подкрепеното и от нас решение е, е доброто решение. Очаквам с нетърпение становището на експертите. Добре, благодаря много. Представителят на съвета има думата. Thank you, Mr. Chairman. I would, uh, I would take a bit longer than, uh, than the esteemed colleague, Mr. Gar- Благодаря много, господин председател. Е, ще говори малко по-дълго от господин Галахър, е, за да разясня позицията на съвета, тъй като е, тя не е позната на всички. И така, дами и господа, за мен е голяма чест като представител на датското председателство да съм тук от името на съвета, за да разясня малко по-подробно позицията на съвета за Сафрида. Нека първо да благодаря на парламента за това, че поде тази инициатива, за да може да се срещнат всички заинтересовани страни и да разясня своята позиция. И, и аз, като господин Галахър, също очаквам с нетърпение изказванията на експертите. Нека първо да кажа, че В съветът е, има съвсем е, ясно заявено желание за диалог по тази тема. Е, мисля, че открихме добре с триалога през март. Говорихме е, принципно и постигнахме съгласие за някои от принципите на контрол. Сега, ще го, е, сега работим по периодите на ограничения и някои по-сложните е, въпроси, е свързани с максималния устойчив улов, например. По отношение на позицията на съвета, нека да заявя, че тук става дума само единствено за Сафрида. Тъй като Сафридът е конкретен рибен запас, който има нужда от специфичен, отделен подход, така че е, подходът към Сафрида по никакъв начин не трябва да се разглежда като прецедент за други рибни запаси или за общата политика в областта на риболова като цяло. Нашата позиция бе оточнена миналата седмица и в нея има три основни елемента. Първо. Първо, член, По член 43.2 се управлява планът за Сафрида и не по член а не по член 43. Работи се в основата на максималния устойчив улов в съгласие с решението от Йоханнесбург от 2002 година и в съгласие с всички планове прияти от съвета от 2007 година насам по отношение и на треската, и на херингата, и на сафрида. приемайки максималния устойчив улов като основна цел, ние е, на практика приехме препоръките на ISIS. Целта е да се предприемат мерки, свързани с смъртността на рибата и да се постигне ниво на максимален устойчив улов, е, е, е, основната цел е смъртността на рибата да е под нивата на максимален устойчив улов. Това е свързано с опасенията на пелагичния регионален консултативен съвет, а също така е много важно да се каже, че съветът смята, че не е необходимо да има правила за контрол на добива, за този рибен запас, който е застрашен, но а, възоснова на принципа на регионализацията ние настояваме за регионално сътрудничество и мерки за консервация, включително и многогодишни планове, по които съветът вече е постигнал съгласие миналата седмица. И така, това означава, че може отдолу нагоре да се въведат такива правила а, за контрол на добива, но те няма да се въвеждат отгоре надолу. И а, това означава, че решението за тези правила няма да бъде предмет на решение а, взето на европейско равнище. Тоест, тук говорим за микроуправление. Не смятаме, че е подходящо да се премахва възможността за микроуправление с решение на ниво Брюксел. И така, ако има безпокойства за добива, моят отговор е, че могат да се вземат мерки за контрол на добива на регионално равнище не е необходимо те да бъдат взети на централизирано европейско равнище. И само още няколко коментара по няколко части от плана за управление сме напреднали. А, работим по останалите елементи и е целта ни е да сме възможно най-конструктивни и отново позицията ни се отнася само за Сафрида и не е свързан с другите многогодишни планове и не се предвижда използване на член 43 алинея 3. Нашият план е в хармония с всички планове по темата от 2007 година насам. Смятаме, че едно решение за правило за контрол на добива на европейско равнище представлява сама по себе си микроменеджментско решение, така че то не е подходящо, но нашата позиция по никакъв начин не изключва възможността на регионално равнище да се зададат такива правила. Благодаря за думата, очаквам останалата част от дебата. Благодаря, представителят на комисията има думата. Благодаря, господин председател. И аз искам да ви благодаря за това, че организирахте това изслушване, което ще изясни нещата. Аз искам да се спра на две неща. Първо, както каза докладчикът, това е предложение на комисията, което е основано на информацията поступила от заинтересованите страни. След консултации с всички заинтересовани. Целта на този план за управление е да осигуриме достатъчно събилно, за да има отговорно управление на рибните запаси. с, с цел да може да функционира сектора. А аз раз, разбирам, че е имало много проблеми, много възражения и е трябвало много време, за да се стигне до това разбитие на нещата. Комисията на, на два пъти се опита да постигне компромис, да играе ролята на посредник и на предпослед, предпослед, последното председателство, предишното а, председателство се опита да постигне компромис и, но наистина смятам, че е по-добре да изслушаме мнението на експертите и на заинтересованите страни, за да разберем докъде сме. Сега благодаря много. А сега ще изслушаме нашият докладчик Шин Шон О. Донахю. Thank you very much, uh, Chairman. Um, uh, first of all, before I start, uh, I have a... Преди да започна, дами и господа, нека да кажа, че съм изготвил няколко слайда, в които е изложена единодушната позиция на регионалния консултативен съвет. Колегите от неправителствените организации ни подкрепят. Това, което ще представя днес е единодушното ни становище. Аз няма да се спирам върху сроковете, които бяха споменати. Всички те ни притесняват. Аз ще се спра на въпроса защо смятаме, че планът за управление, така както е предложен от пелагичната група, е пътят по който следва да вървим, вместо да вървим по пътя на максималния устойчив улов. Мисля, че ще успея да покажа защо достигнахме за, до нашето заключение през 2019 година. През 2009 година аз направих изложение пред вашата комисия, получихме огромна подкрепа за работата, която вършим. Преди да навляза в основните причини за подкрепата на плана за управление, би било полезно да ви кажа няколко думи за економическите аспекти на този риболов и предисторията на плана за управление. Надявам се да обясня защо достигнахме до нашето становище. Тук трябва да призная, че взех един от слайдовете на моя колега Дейвид Милър. Мисля, че на този слайд, който взех от него, става ясно. Всъщност, обърнете внимание на розовата част е, розовата част е, говори за широкото разпространение на запасите. Има един, една малка зона в по-тъмен цвят в е, Северно море. По време на оценката на данните се оказа, че тези запаси са широко разпространени. Няма да използвам много специализирана терминология, но има един много важен въпрос, свързан с Африда, е, че той не хвърля разм... хайвера си в определена част на годината и на определено място. Още нещо, което възникна след разработването на плана. В предишните години, при 10 години, потрелуват не беше за човешка консумация, сега е. Както виждате, това има сериозни финансови аспекти. Няколко статистически данни. През последните години уловът е 180 000 тона. И първата продажна стойност е на стойност 125 милиона. Преди плана, последния път, когато ви представих плана през 2009 година, Първата продажна стойност беше 45 милиона, а уловът беше около 120 хиляди тона. Дори ако отчитаме факта, че има допълнителен улов от 6053 тона, успяхме да удвоим стойността. Основната причина е свързана с стабилността в резултат на плана за управление. В сектора работят много хора. Има малки съдо, риболовни съдове. Общият им брой е около 637. Няколко думи за предисторията на плана за управление – няма аналитични научни консултации след 2003 година. Всяка година в съвета винаги се водеше битка за това каква да бъде стоиността на общия, допълнител, на общия допустим улов. Не разполагахме с дългосрочен план – един от, е, едно от първите изисквания, които поставихме, беше устойчив, устойчивост и предсказуемост. И през е, юли 2007 година приехме план за управление. Оценката беше новаторска. Казах, че няма да навлизам в, подроб... в технически подробности, само ще кажа, че използваме постоянен фактор от е, 75 000 тона. През годините се оказа, че така се осигурява устойчивост на запасите и се осигурява стабилност на сектора. През 2007 година ISIS прие в рамките на предпазливостта този, тази инициатива. През 2010, 2011 и 2012 година общия допустим улов се е, използваше а, е, нашият план за основа. И е, аз призовавам всички да направят това. Предложението на Комисията излезе през април 2009 година. Очакваме все още споразумение между парламента и съвета. Казах, че няма да правя допълнителни коментари в тази насока. Защо подкрепяме плана? По няколко сериозни причини. Осигурява устойчивост на запасите и Дейвид също ще покаже, че поне в краткосрочен план, планът, който беше разработен от учените в рамките на принципа на предпазливост, осигурява устойчивост. Вторият ключов елемент е, че осигурява стабилност за сектора. Вярно, казват, че една картина струва колкото хиляда думи. И като иллюстрация, мисля, че това, което съм представил, е достатъчно красноречива. Сините черти показват данните преди плана. Не е необходимо човек да е гений, за да установи, че в този, през този период забелязваме сериозни колебания. Следващото, което съм осветил, са годините, в които планът е бил взет предвид. Тук се създава стабилност, създава се економическа възвръщаемост и стабилност за сектора. Последното което искам да подчертая е, че ако бяхме решили да приемем стратегията за максимален устойчив добив, както беше предложен от съвета, през 2011 година щяхме да имаме 21, 21% увеличение на квотата, а тази година имаме 13%. Може би се очудвате, че секторът не се стрем, не е постигнал тези увеличения. С този план ние осигурихме две неща – устойчивост и стабилност за сектора. Ако погледнете графиката в лявата страна и зелените черти, които показват максималният устойчив добив, ще видите е, колко е сериозна разликата от гледна точка на колебанията. Тази графика показва защо ние единодушно избрахме плана за управление. Още нещо, което следва да имаме предвид, е, че той съответства на е, изявлението на позицията. Там се казва, че там, където има план за управление, той следва да се спазва. Второ, той се подкрепя от научния орган на комисията. Това е научния технически и економически комитет по рибното стопанство. Съответства на рамката на максималния устойчив добив – и принципът на предпазливост е застъпен в по-голяма степен. И накрая, поне в краткосрочен план, ISS го приема като осигуряващ предпазливост. Мисля, че и Девид ще покаже, че по този начин се осигурява дългосрочна устойчивост. Господин председател, ще приключа с следните коментари. Прак изигра много важна роля в преодоляване на недостатъците на системата, като предложи устойчив дългосрочен план за управление на Сафрида, който дава резултати и осигурява резултати от гледна точка на стабилността и устойчивостта. Защо? И въпросът ми е, защо трябва отново да изкривим системата, като приемем различен подход, възоснован на максималният устойчив добив? Може би е целесообразно един проблем да бъде решен в рамките на 42 и 43 но по този начин няма да се решат проблемите. Това е. Благодаря за вниманието. Извинявайте, ако съм прекрачил. Председателят. Господин Манен има думата. Thank you very much, Mr. Chairman. good afternoon, everybody. Благодаря много, господин председател. Добър ден на всички. Казвам се Дейвид Милър и съм изследовател в е, Международния институт за изследване на морските и океански екосистеми в Холандия и тук съм в качеството си на представител на експертната група WG White на Международната Е, Международния съвет за изследване на морето. Ние се занимаваме с високо мигриращите рибни запаси, е, какъвто е в е, Сафрида. Целта е ние да правим оценки на наличието на изобилието на риба и препоръки за улова. Има различни съдове, работи съм на различни съдове, занимаващи се с оценката на рибата и в различни организации, включително и в Канада. И имам опит с плановете за управление в Южна Африка и продължаваме проучванията с база Кейптаун. По-настоящем управлението на рибните запаси се основава на концепцията на максималният устойчив улов. Само, че максималният устойчив улов е нещо като гърнето злато на края на дъгата. Това е някакъв идеал, всеки може да се стреми да го постигне. Звучи отлично, но практично погледнато за високо мигриращи видове като а, сафрида и по-конкретно западния запас от Атлантически сафрид. Това е просто непостижимо. И когато през 2002 година Международният съвет се срещна в Йоханесбург, за да вземе решение за управлението на рибните запаси за напред, този, тази концепция бе е, преразгледана. Целта беше наистина да се постигне устойчивост не само за рибните запаси, но и за риболовното стопанство. Това означава рибните запаси да бъдат в такова състояние, че продуктивността на риболова да бъде също максимална. Тоест, е, е, запасите да бъдат възможно най-силни и здрави, за да може възможно е, най-добър да е добиват. Начинът, тази концепция е вложена в законодателството по един много прагматичен начин. Опитахме се да дефинираме понятието максимален устойчив улов и начина да се постигне тази цел. Максималният устойчив улов може да се разглежда по три начина. От една страна можем да говорим за годишният улов. Годишно може да се говори за биомасата, свързана с този е, годишен улов и след това имаме и FMSY. Е, това е, е концепция различна от предишните. Става дума за състоянието на рибния запас. Тоест това е максимален устойчив улов, който се основава на смъртността на рибата. Това означава най-добрата оценка, възможността да постигнем най-добрият добив, запазвайки максимално, в максимално здравословно състояние съответния запас. Защо? Защото биомасата ни дава добър критерий, но все пак има различни фактори. Има промени в самия рибен запас, промени в средата, в съответния риболовен район. има всевъзможни фактори, които влияят, така че няма смисъл да се поддържа поддържат ограниченията на естествено високи. И така, много по-добър би бил подхода, който се основава на FMSOI т.е. на основа на смъртността. Става дума за размера на рибния запас. Това е едното нещо, което се отчита и след това се отчита и ам, броя риби, които влизат в този запас всяка година. За да имаме е, яснота и опорни точки за оценката на максималния устойчив улов, трябва да знаем какво е състоянието на рибни запаси, колко риби влизат в този запас всяка година. Може да се каже над дадено равнище, може да се оцени, че над дадено равнище се получават много голям брой млада риба, която се включва в запаса може под някакво равнище тя да е твърде малка. Ето виждате, това е показано на следващата графика, но това не е непременно математически логично. Има ситуации, в които може даден рибен запас да е много малък и същевременно да има голям брой млада риба, която постъпва в него. Просто има ситуации, в които е, е, може на, при, при големите е, запази продуктивността въпреки това да бъде е, е, увредена по един или друг начин. И така, по тази причина ние казахме, няма как да уточним нещата и да изчислим нещата точно, но можем да използваме FY, нова концепция и а, е, да видим какво се е, случва, ако се използва принципа на предпазливостта. Първо трябва да видим къде се намираме по отношение на референтните точки. За западния запас от Сафрит е ясно, че той мигрира изключително много и в различни области постъпва нова риба в този запас, така че е много трудно да се направи оценката. Всяка година а, се правят огромни усилия. А, събираме хайвер, опитваме се да броим а, яйцата в хайвера, да, да изчислим колко риба е влязла в конкретния регион в запаса. Представете си че няма как този тип оценки да са безкрайно точки. Този тип усилия за оценка се правят на 3 години. А, същевременно но празните пространства помежду се попълват от данните само за улова. И така, какво виждаме? Има годишни промени в нивата, в размера на рибния запас. Когато оценяваме рибата, не можем да кажем а, а, такъв е размера на запата, са толкова риба уловена, значи толкова оставане, оставане е така. А, трябва да има яснота за това колко риба на 6 години е имало през 2006 година. За тази тя трябва да знам колко риба е имало на 5 на години през 2005 и така нататък и така нататък. Това означава, че трябва да имаме историческа картина за развитието на рибния запас. тоест, възоснова на последните данни, с които разполагаме, няма как, само възоснова на последните данни, няма как да преценим какво е било положението преди 5 години, докато не получим допълнителна информация. Има още един проблем при използването на приблизителни оценки, когато се дават съвети. И то е следният. Много често се използват за базови последните години, а те са годините с най-голяма степен на несигурност. Ако ми кажете каква е била биомасата през 1995 година, тогава можем да ви дадем съвети и за тази година и те сигурно ще са същите и за следващата и за последващата, но ако информацията възоснова на която правим оценката е от 2010 година, много несигурна е година. Няма да навлизам в научните подробности защо тази година е несигурна. Това означава, че оценките е, ще бъдат много по-приблизителни. Всичко това означава, че ако съветите се дават възоснова на годишните оценки, много е по-вероятно да се дадат е, съвети, които варират, движат се нагоре и надолу в зависимост от променящото се разбиране за съответния рибен запас. Опитваме се през цялото време да проследяваме рибата, да разберем какво се случва в запаса, но когато се добави и несигурността от последните години и тези флуктуации, се стига до някои затруднения. И така, правилото за контрол на, дол, на улова, предложено от Пелагичния регионален консултативен съвет – може да бъде иллюстрирано, но аз няма да го а, направя. А, изготвил съм презентация по този въпрос. Веднага мога да дам на който се вълнува от това. Там има много повече информация за направеното от нас последните пет години, но съвсем накратко. През 2007 година направихме оценка, разгледахме правилото за контрол на добри бива и стигнахме до извода, че въпреки, че тогава не разполагахме с такава система, разглеждайки развитието на запаса, постигахме по-голямо, по-добро разбиране за динамиката на рибния запас и не смятахме, че е, правилото за контрол на добива отговаряше на динамиката. И така, когато се съпоставят тези мерки за управление с динамиката, може да се изчисли точно как се отразява улова на продуктивността. И така, за тази цел не е необходимо да се предприемат краткосрочни мерки за управление въз основа на дългосрочни цели, а по-скоро трябва да се направи оценка на постигнатите резултати с това правило за контрол на добива и да се сравнят тези резултати и с дългосрочните цели. Управлението трябва да спазва принципите за а, максималния устойчив улов и за, за това, но това не означава, че трябва задължително да се използва референция към максималния устойчив улов. И така, нека да видим какви са а, сравненията на двата модела. Ако трябва да сравним FMSY с а, правилото за контрол на добива, за нас правилото за контрол на добива всъщност постига по-добри резултати. Един план за управление може да оптимизира олова и да намали до минимум е, риска за запаса и така реално се постига максимален устойчив улов, без е, максималният устойчив улов да е бил е, критерий при определенето на мерките. Разбира се, това означава, че плановете за управление имат нужда от редовна преоценка на 3 до 5 години, защото се е, добиват нови данни и се правят нови научни изследвания. За тази цел ни е необходима нова платформа на оценка. Благодаря много на колегите. Благодаря на всички от Великобритания, Ирландия и Холандия, които участваха в събирането на тази информация. Благодаря. Much, Благодаря много, господин Милер. А сега ще дам думата на колегите депутати, които биха искали да зададат въпроси. Госпожа Левин, може би. Госпожа Левин, имате думата. Благодаря. Господин председател, първо бих искал да благодаря и на двамата наши експерти, които наистина изясниха нещата от за пелагичните запаси. Вие, пока, вие доказахте по много педагогичен начин, че за промишления сектор е много важно да имаме стабилност в сектора и че тези флуктуации са много опасни. И Същото въжи и за а, муруната в, а, за треската в Балтийско море. Имаме а, големи флуктуации и процентите са плюс-минус 15, така че това създава нестабилност за промишления сектор. Така че много е, важно, много е важна работата, която се извършва от експертите. Разбира се, има, има трудно, трудно можем да установим какво точно е максималния устойчив добив, каква е точно неговата маса за да можем да се позоваваме на принципа на предпазливост и как, кога трябва да бъдем под или над от е, експертите стана ясно, че не можем да правиме предвиждания за следващите години, предвиждания свързани с максималния устойчив добив – тъй като има, а, не, не, има несигурност и не, не, пред, непредвидимост. Така че за сама, за самия промишлен сектор е най-добре да прилага принципа на предпазливост, за да може да а, се, да запази някакво равновесие и някаква стабилност за бъдеще. А, сега вече я, ясно е как и ясно е какво трябва да направим за, за напред, да, пре, да прилагаме мерки и основани на а, предпазливия подход, а, мерки за контрол. Мисля, че и двамата експерти споменаха, че да се запише МОД в плана за управление на запасите не е достатъчно, защото имаме доста голяма флуктуация в цифрите, изразяващи смъртността на запасите от сафрита така че не можем да имаме ясна картина. Аз, аз искам да знам какво е мнението на САФ, на, на, на съвета по е, казаното от нашите експерти, е, как смята да реагира точно на тези флуктуации, какви, какъв, ще бъде, под, какъв ще бъде подхода, който ще бъде е, предприят от съвета. Нямам други въпроси, просто искам да благодаря на двамата експерти. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Комисията? Съвета? Някои от докладчиците, може би. Господин Галагер, искате ли думата? Yeah, Само да продължа това, което казах преди малко. Мисля, че и двамата експерти показаха много ясно, че пътя напред е възоснова на контрол върху добива. В миналото съм казвал, че ако това правило беше прието, максималният допустим улов щеше да се повиши с 15%. Ако бяхме приели правило с 21% повишени, ако го бяхме приели през 2012 година, щеше да се увеличи с 13%. Рибарите това искат. Рибарите са и а, предприемачи. Техните доходи а, са дългосрочни. Те взаимодействат с банките. а Банките се интересуват от, а, много, от а, многогодишния план за управление – те имат нужда от средства, за да ремонтират, модернизират плавателните съдове, да си купят нови съдове и затова имат нужда от дългосрочни планове за управление. Мисля, че пътят напред е много ясен. През последните дни работихме много добре с съвета и с комисията и затова искам да кажа, че тристранните срещи са пътя напред. Проведахме доклад след... Беше приета доклад след тристранната среща миналата година. Постигна се известен напредък, но може би не е достатъчно. Може би дъчаните са много запознати с въпроса и може би в края на месеца ще бъде добре да се срещнем с тях и с кипърското председателство. Аз няма да проявявам цинизъм, но можем да кажем, че приложимите разпоредби са 43-43-2 при съвместното взимане на решение не би следвало да уточняваме каква да бъде квотата. Нека да я оставим в рамките на определени параметри и комисията и съвета да вземе решение. Не искаме съвместното взимане на решение да определя квоти, но в този случай може. Мисля, че днешния ден беше много добър. Надявам се, че бяха изяснени много въпроси. Благодаря, господин Галагер, за вашето изказване. И аз благодаря на двамата докладчика. <laughs> Сега минавам. Даваме думата на комисията. И минаваме към следващата точка от дневния ред. Външното измерение на общата политика в областта на рибарството. Госпожа Левен. 84 са внесените изменения. Сега обсъдихме първата доклада на един, един път. Сега е редно да обсъдиме измен, измененията. Имайте предвид, че ще, докладваме на 11, ще гласуваме на 11 юли. А сега дам думата на госпожа Левин. Благодаря, господин председател. Благодаря за всички внесени изменения. Срещнахме се с докладчиците в Сянка в Страсбург. Извинявай, Изабела. Thank you. Go ahead. Thank you, chair, Благодаря, господин председател. Сега ме чувате по-добре. Така, и, значи казах, че се срещнахме с докладчиците Сянка в Страсбург и с вносителите на изменения. Първо искам да се извина на всички колеги, защото имаше крайен срок за внасяне на измененията в понеделник. А днеска знаете, че имаше гласуване. А, между, междувременно имаше, бе отбелязан голям напредък от миналата седмица. Постигнахме доста а, компромиси. А, трябваше да има допълнителна обратна връзка с обратна информация от политическите групи. Компромисите на, практите, на практика с същите. Ще продължим да работим по компромиси и, и следващата седмица в Страсбург ще се срещнем отново с докладчиците в Сянка. А, а, компромисите на практика така са обединили различните виждания. Постигнато е някакво споразумение. Има два вида компромиси. Едно по мотив Е и едно по параграф 24. Просто да запазим един мотив от преамбюла, в който се говори въобще за цялата политика и друг абзац, в който да бъдат включени различните политики, които са свързани и които а, сформират стратегията за Европа 2020. Но член 218, политико, политиката за, за сближаване. Това е, знаете, че това е, това проистича от Лиса, Лисабонския договор. И че външното измерение на нашата политика има огромно значение и влияе на развитието на развиващите се страни. И в този мотив, доколко, както ви казах, ще се включат всички останали политики, които по някакъв начин влияят и се отразяват на развитието на трети страни. Има и един компромис, който касае въпросите свързани с човешките права. Там също сме постигнали а, консенсус с а, проблема свързан с а, смяната на флаговете също. Предлагаме, ако е, плавателен съд на Европейския съюз се откаже от европейски флаг, за да търсе, за да вземе е, друг а, е, флаг е, поради известни причини, свързани с удобства на риболова, да не може този е, кораб, плавателен съд да получи обратно европейски флаг е, за срок от 24 месеца. Още един компромис. Свързан с е, системите за организиране на Uh, регионалните риболовни организации и, и правилата за техното а, организиране. Тук също постигнахме компромис един от критериите трябва да продължи да бъде историческия улов, друг критерий трябва да бъде развитието на системите за управление. И още нещо, още един компромис, по който бих искала да чуя вашето мнение. Става дума за линия 31, където се, се казва, че ние се а, противопоставяме на а, предоставянето на концесии от, стран, от страна на регионалните организации. Сега, на практика тук понятията не са не са добре не са определени. От това може да означава, че просто притежавате разрешение за извършване на риболов или пък става дума за свободни зони, където а, може свобод, всеки свободно да а, извършва риболовни дейности. Так, а, докато ние смятаме, че самия трансфер на разрешавания за риболов би поставило под опасност а, из, известни отрасли. Има все още компромиси, които не са а, постигнати, които не са до дообработени. Продължаваме да работим по тях и, както казах, ще проведеме заседание на докладчите в Сянка в Страсбург по този въпрос. Благодаря. Има ли някой е, представител на някой от политическите групи, който, който иска да вземе думата? Няма. Аз ще взема думата за да обобща казаното. Надяваме се, че Надяваме се, че наистина ще има доста допълнителни компромиси, които ще бъдат постигнати междувременно, защото има все още нерешени въпроси. Не става дума само за тази част. Доколкото разбирам, ще има и други компромиси, но струва ми се, че ще е възможно да се постигнат споразумения предвид броя на внесените изменения. Надявам се, че няма да има такова огромно количество изменения, както тези, които гласувахме днеска. Надявам се, че наистина ще се постигнат много повече компромиси, за да може нещата да се уяснат. Ама много бързо свършваме работа. И така, след, в следващата точка трябва да изслушаме госпожа Даманаки, но не, няма, така че не можем да, да избързаме, така че обявявам кафе пауза до 17 часа, а след това ще продължиме разговора с госпожа комисара от 17 до 18 при закрити врати.